права. Това трябва да са наши приоритети и трябва наистина да въведем задължителни, а не доброволни изисквания. Благодаря ви. Благодаря на колегата Тейлър. А сега господин Ван Дален, консерватори и реформисти.